Ще започнем с доклада на господин Фария относно международно управление на океаните, дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2300 година. Господин Фария, разполагате с 4 минути. Sua água, cerca de 97% e da água total mundial. Os mares fornecem alimentos, energia, mobilidade, medicamentos заемат огромна територия в света, те осигуряват енергия, също допринасят за развитие на крайбрежните съгласно данни. Индустрията, която се основава на океаните, е на стойност 3 милиарда евро и ще се увеличи допълнително до 2300 година, но това е екосистема, която е доста крехка създава доста ресурси. Местните, морските ресурси, океаните играят съществена роля в регулирането на климата. Те осигуряват кислород, поглъщат големи количества въглероден диоксид, също преразпределят температурата в света. Те са също доста уязвими от климатичните изменения. Освен това, има увеличаване на киселеността на водите, което влияе върху биологичното разнообразие. Климатичните промени водят до ограничаване на нужните елементи Ако океаните са чисти, те ще допринасят за устойчивото развитие. Трябва да се засилят регионалните усилия, усилията на световно ниво. Това е признато в дневния ред по въпроса на ООН, свързан с защитата на океаните и устойчивото им експлуатиране. Това трябва да е част от обща програма. Съобщението на Европейската комисия относно международното управление на океаните включва мерки, които са заложени в Хоризонт 2020, за да могат тези океани да се използват по устойчив начин. Те трябва да бъдат добре познавани за целта. В, това е важно за света, за Европа. Устойчивото развитие, ролята а, на Съюза в света, заетостта, всичко това е свързано с а, океаните. Състоянието на океаните все повече буди безпокойство а, поради човешката дейност. Необходимо е да се направи нещо повече в световен мащаб от страна на държавите членки и трябва да действаме по-решително. Докладът, който гласувахте, включва също партньорство за океаните. Там са включени основните партньори, които да гарантират по-доброто управление на океаните. Това ще е важно за оцеляването ни като човешки вид океаните са в сърцето на Земята. Трябва да се предприемат мерки за океаните, да има международно управление на океаните. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа утре, когато ще гласуваме доклада. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания и давам думата веднага на госпожа Питикайнен за една минута. На първо място искам да благодаря на колегата Фария за чудесния доклад. Бих искала да повторя, че Европейския съюз определено трябва да бъде а, в авангарда, когато става дума за а, изработването на международни политики. Говорим за а, обвързващи документи, които покриват ред въпроси като например свръх улова, опазването на морските а, райони и така нататък. Такъв документ а, би а, помогнал срещу а, киселинността, срещу наличието на химикали в а, Световния океан, както и ред други проблеми. Да не забравяме и за микропластмасата. Това е един от най-наболелите проблеми в океана в момента. Така че много а, неща има, с които трябва да се заемем, но просто искам да а, изразя своята подкрепа за комисията. Трябва да започнем да полагаме усилия максимално скоро. Давам думата на госпожа Лингстрем. Благодаря на докладчика господин Фария за добрия доклад и доброто сътрудничество. Изправени сме пред големи предизвикателства, свързани с нашите морета и океани и ам, координирането на управлението множество фактори влияят върху живота в моретата и океаните. Един такъв фактор е риболовството, но са важни и много други, като например сондажи за петрол в дълбоки в открито море, тук трябва да се вземат разумни решения, свързани с тези дълбоководни сондажи. Трябва да запазим океанските води чисти за идните поколения. И тук гражданското общество трябва да очаква повече отговорност от представителите на международни организации. Госпожа Яконен има думата сега. Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää kollega Faria erinomaisen... Госпожо председател, Искам да благодаря за чудесния доклад. Знаеме, че замърсяването в океаните е огромно предизвикателство пред нас. Пластмасата, огромен процент от нея по света се използва веднъж и се изхвърля и в крайна сметка голяма част от нея се оказва в океана. Тонове тонове пластмаса плават в него. Нелонови турбички и всякакъв друг вид пластмасови буклуци. Трябва глобални мерки, за да се справим с този проблем. А в Европа, между другото, нелоновите турбички се продават също определена такса, но могат да се направят и други а, действия. В Финландия, например, има един добър, а, една добра инициатива. А, рециклират се пластмасовите бутилки над 90% от тях минават през рециклиране. Трябва да се погрижим това да се случва навсякъде. Микропластмасата и хигиените продукти също трябва да станат обект на законодателство в това отношение. Приканвам комисията да обърна внимание на въпроса. Благодаря. Господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към преждеговорившия в критичната оценка на състоянието на моретата и океаните. Ще ви припомня член 40 от дневния ред за устойчиво управление и опазване на океаните. Прекомерният риболов е фатален за биоразнообразието в моретата. В началото на годината беше публикувано едно предупреждение, че са, се увеличили четирикратно мъртвите зони в крайбрежните региони предимно. Тази опасност може да бъде превъз смогната а, чрез добро сътрудничество между различни а, компании, които работят в а, този сектор. А, за съжаление, а, транспортът по море също причинява сериозни щети. Monsieur Етман, je dois comprendre que vous avez demandé à participer au Господин Отман, разбирам, че искате да се изкажете по процедурата за спонтанни изказвания. Имате думата. След това ще дам думата на комисаря Вела. Извинявам се, че не дойдох по-рано. Искам да поздравя колегата за доклада. Много е важно Европа да е водеща по въпроса за управлението на океаните. Не само, че имаме отговорност да изпълним целите за устойчиво развитие, тъй като ако ние не го направим, никой няма да го направи в света. Това изисква от наша страна много ясна водеща роля. Беше постигнато доста в рециклирането. В други части на света се развиха пазарите. Но това не трябва да намалява решимостта ни ако не сме водещи по този въпрос, както казах, никой няма да ни последва. Затова е важно да сме водещи, що се отнася до справяне с проблеми, свързани с прекаления улов, замърсяването, изхвърлянето на пластмасови отпадъци и прочие. 28-те държави членки трябва да направят много повече, за да са водещи. Благодаря. Комисаря Вела има думата за приключване на дебата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми колеги, искам първо да благодаря на двамата докладчици. Действително ценим вашата работа. Приветствам а, доклада по собствена инициатива на Европейския парламент за бъдещето на нашите океани, както и а, съвместното съобщение. Искам да благодаря на всички, които се изказаха за техните коментари. Съвместното съобщение е огромна крачка напред, тъй като за първи път комисията и върховния а, представител а, излиза с подобно изявление. В това съобщение Европейския съюз поема инициативата като глобален актьор да а, подобри управлението на океаните. Успеха на събитието преди три месеца в Малта потвърждава нашия ангажимент да останем на фронтовата линия в авангарда на борбата срещу тези проблеми. Този доклад е основна част от реакцията на Европейския съюз в опитите ни да изпълним целите за устойчиво развитие. 15 съвсем конкретни мерки са предвидени – за да може да постигнем по-безопасни и по-чисти океани. Първия ни приоритет е да подобрим рамката за международно управление. Необходим е глобален подход, основан на сътрудничество. Вярваме в дипломацията, в правилата на международната дипломация трябва заедно да управляваме а, океаните и за това ще положим усилия да постигнем сътрудничество по многостранни, а, двустранни а, споразумения и а, други програми, които са насочени в а, същата посока. Многостранното а, управление е един от приоритетите на Европейския съюз. А, ще се постараем да а, постигнем това, което а, сме си наумили посредством сътрудничество. В тази връзка а, приветстваме решението на а, Общото събрание на ОНЕ за конференция, където да се доразвие текст за а, международен а, обвързващ текст на УНКЛОС – Нещо, което, за което Европейския съюз се бори от години. Втория ни приоритет да ангажираме още повече международни усилия, за да а, подобрим ситуацията в океана. Става дума за а, морските отпадъци, за негативните а, последици от измененията на климата, повишената киселинност, както и неустойчивото потребление в океана. Всичко това е свързано с планиране и с добро управление. Като промотираме по-разумно използване на морските ресурси. Радвам се да видя, че вие подкрепяте а, тази инициатива. Допълнително, а, предстоящата стратегия за пластмасата ще а, допринесе за борбата за по-чисти океани. Океаните са много важни за много развиващи се страни. Те са източник на работни места и на приходи. Работим с няколко държави по различни програми, които ние подкрепяме по отношение на устойчивия риболов и управлението на крайбрежните региони. Става дума за корабостроенето, за пристанищата, за управлението на морските ресурси няколко а, програми а, имаме, които възлизат на милиони евро и които са в процес на подготовка а, като част от периода 2014-2020. Не на последно място, опитваме се да натрупаме още знания за океана, продължаваме да изследваме и да отделяме средство, средства за това. Това ни помага да открием нови възможности, които да използваме. Друга наша цел е да увеличим наблюдението на океаните, за да можем да а, създадем обща база данни, достъпна за всички. Искаме да разработим а, на по-високо ниво и научно-изследователска дейност, която е свързана с а, океаните околната среда, флората и фауната в океаните, грижата за тях са част от един холистичен подход. Проблемите, пред които е изправен океана, са не само глобални, те са и източник на решения. Но нашия успех ще зависи не само от усилията ни, но и от партньорството ни с международната общност. В това отношение подкрепяме създаването на партньорства с ключови а, играчи, свързани с океаните. Това ще ни даде възможност да се заемем с а, наболели проблеми, свързани с управлението на, на океаните. Благодаря ви много. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискването.